предприятие за екип за е, сателитни връзки, за да се гарантира свързано с засегнатите райони. Германия и Дания помагат с е, е, пречиствателни инсталации за вода. Това е изключително важно във връзка с холерата. Италия, Испания и Германия изпратиха спешно медицински екипи и съответната екипировка и съоръжения за борба и с другите е, заболявания. Така че е, благодаря на нашата нова система за спасяване е, се опитваме да се борим с природните бедствия и наистина помагаме на държавите членки да оказват помощ и да можем да спасим максимален брой хора на място. От първия ден, скъпи колеги, моят екип и аз следим положението в трите страни непрекъснато, 24 часа цяла и, и информираме за състоянието на нещата. Ще продължим да водим международните е, усилия за, помо... Е, за оказване на помощ е, към тези три страни и е, трябва да ви уверя, че Европейския съюз ще направи всичко по силите си, за да помогне е, на тези три засегнати страни в техните възстановителни работи, дългосрочен план. Благодаря. Благодаря Виждам, че е, колегите ни от комисията, от комисията по екология всъщност са приключили с, е, са пуснали, така да се каже, председателството, е, представители на председателството, така че ако изчакаме няколко секунди, те ще бъдат сред нас и ще ни съобщат това, което съвета има да ни съобщи. Äh, Спокойно, не бързайте. Äh, Ние знаем, че колегите ни в е, Комисията по екология са много взискателни и е, така са ви е, са използвали вашето присъствие до последния момент. Спокойно имате думата. Благодаря, госпожо председател, че ми давате време да израз за позицията на председателството. Дами и господа, господин комисар, благодаря ви за това, че ми давахте възможност да а, израза нашата гледна точка за положението в тези страни и солидарността. Бедствията ни а, учат на много неща и ни дават възможност да от, извлечем полуки за а, солидарност и устойчивост. Силните ветрове и силните дъждове доведаха до наводнения и до тежки загуби в Африка. Пол, половин милион души бяха засегнати от тези бедствия в Малави, Зимбабве и Мозамбик и над хиляда жертви са починали. Над 150 хиляди души трябваше да напуснат домовете си и над и в момента се констатира заболяване от малария и холера в много от тия страни. Също така имаше щети в е, реколтата, особено в е, малките фирми, малките ферми. Жените и децата са най-големите жертви. Това доведе до тежка хуманитарна криза поради е, унищожена реколта. Е, голяма, голяма част от населението страда от недохранване, постоянно и а, това бедствие ще доведе до увеличаване на бройката. Про- проблеми е, ще има и в областта на е, достъпа до водата, образованието и така нататък. 300 и 342 милиона са необходими за възстановяването на тези страни, но в момента не сме събрали и една трета от това. Както знаете, Европейския съюз и държавите членки се мобилизираха много бързо. Беше предоставена хуманитарна и техническа помощ от Европейската комисия и държавите членки пред председателството на съвета предприе необходимите мерки за информиране на нуждите на тези страни и всичките нужди и проблеми бяха качени на, нашата, на платформата за подпомагане. По този, на платформата се има непрекъснат обмен на информация между държавите членки и комисията, е, хуманитарните нужди и е, начина по който ре, реагира Европейската комисия. Е, последиците от е, циклона и дай бяха включени в е, дневния ред на съответният е, съвет, за да могат да бъдат взети необходимите мерки. Благодариме на, на парламента, че повдига въпроса. Държавите членки и комисията чрез различни канали реагираха много бързо на а, нуждите. 60 милиона евро бяха предоставени на съответните страни, както и е, необходимите съоръжения, е, екипи е, от медицински е, работници, експерти. Е, бяха също така изпратени на място е, по, в рамките на механизма за гражданска защита. Председателството също така посети засегнатите страни с цел установяване на нуждите на място. Има много добра координация на място. Някои държави членки са предоставили самолети, хеликоптери и също така са предоставили необходимите средства. Комисията отдели и 50 милиона евро за хуманитарна помощ. информацията и обмена на информация между комисията, държавите членки е на много добро равнище. Установихме, че има много последици за гражданското население, включително разделяне на семейства и уязвимост на някои групи. И на последно място трябва да използваме да, да, да, да, извър, да, да, да, да, да извършваме необход, необ, необходимите действия колкото се може по-бързо и в последствие да се направи задълбочен анализ на а, положението с цел избягване и предотвратяване на следващи бедствия и по-бързо реагиране. Благодаря ви за тази дискусия. Сърдечни е, благодарности. Сега започваме изказванията. Господин Ранжел, благодаря, госпожо председател. Е, в началото бих искал да изкажа своите съболезнования на семействата на жертвите в Мозамбик, Зимбабве и Малави. Населението на тези страни така или иначе води много тежък живот. То е бедно. Това е една много сериозна трагедия, която наистина ще има сериозни последици за населението на тези страни. Три неща. На първо място, независимо от това, което беше казано, Европейския съюз реагира доста късно и това е неприемливо. Ако ставаше дума за други държави, това нямаше да е така, но тъй като говорим за бедни, недоразвити части на Африка, е, по някакъв начин се примиряваме с тази закъсняла реакция. Сега се прави нещо, но първоначалната реакция не беше адекватна. На второ място има едно предложение, по силата на което и тази точка беше включена в дневния ред в рамките на един по-широк контекст за използването на механизма за защита от бедствия и катастрофи. И на трето място, мисля, че в Европейския съюз трябва да може да реагира по-бързо и по-последователно спрямо реакцията, която видяхме в първите дни. Реакцията беше изключително закъсняла, бавна и ако нямаше натиск от Португалия, тя ще да бъде още по-бавна. От името на социалистите и демократите, господин Гера Роселом за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, първо искам да благодаря на комисията за направените усилия и на статут на тези страни, които откликнаха, макар и с закъснение, на това огромно климатично бедствие. Едно бедствие, което засегна три страни, които имат всъщност територии като Франция, Италия и Испания, взети заедно. Трябва да си помислиме какво, какво ще стане вследствие на всеобщото затопляне, което ще засегне всички нас страните, които са засегнати от това бедствие, отгоре на всичкото са и бедни страни. И, климат, климат, и климатичните бедствия ще разрушат точно това, което най- най-много е необходимо. медицинските центрове, училищата, къщите. Искам следващият, по време на следващия мандат да се вземат е, мерки и да се е, говори вече и да се работи по понятието на климат, климатичните бежанци, защото ще има все повече и повече хора, които ще станат жертва на природни бедствия трябва да дадеме надежда на тези хора и да признаеме техните права, защото те са загубили всичко, освен достоинството си. Затова ние трябва да им вдъхваме известна надежда. Следващият за една минута. Ажуда мобилизада пла Уния Европея пара correr Благодаря, господин, е, госпожо председател. Е Опита на Европейския съюз да помогне на тези три страни е наистина капка в морето в сравнение с нуждите на всички тези хора, като здравеопазване, здравеопазване храна, комуникации, транспорт, логистика, различните инфраструктури, гражданска защита и всичко друго. В сравнение с това 50 милиона и е, екип от 11 експерти, изпратени от Европейския съюз, са далеч недостатъчни е, за нужда. Както казах, капка в морето е това. И много по-малко, отколкото отделните държави е, са предоставили. Е, тази неотложна ситуация трябва, трябва да се е, на тази ситуация трябва да се реагира без бавене и в бъдеще наистина трябва да помислим за е, централизирана подкрепа, а може би опрощаване на, на дългове. Благодаря. Сега госпожа Валеро от Зелените. Една минута. Благодаря. Току-що чухме Грета Тюнберг. Тя ни каза какво трябва да направим в Европа, за да намалим емисиите. Какво трябва да направим за онези, които са засегнати от последиците от нашите емисии, от в другата част на света. Защото все по-често ставаме свидетели на екстремни климатични събития и много хора са засегнати. Трябва да има превенция. За да има превенция обаче трябва да има страшно много ресурси бедните държави трябва да могат да се подготвят благодарение на тези ресурси. Те трябва да се справят с новите феномени. Преди няколко години Мозамбик пострада от голямо наводнение. 2013 също имаше голямо наводнение. Аз посетих тогава страната, провизията, гаса. Преместиха се много хора, за да не живеят в долините. През 2019 вече знаем за какво става дума, какво се случи. Мозамбик е, има страшно много газови залежи и тя може да бъде богата страна, само че залежите не се е, използват е, по предназначение. Какво да правим, за да имаме дългосрочно решение? Това бяха представителите от групите. Сега следващите. Господин Фернандес има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо няколко думи за семействата на жертвите, нашите съболезнования и нашата подкрема, подкрепа на всички жертви и най-вече на жертвите от Мозамбик. Въпреки, че имаме много дейности и действия по силата на механизма за гражданска защита, трябва да засилиме тези е, действия, защото климатичните промени и техните последици ще бъдат все по-тежки и мащабни. Трябва да има повече е, средства за борба на место. В момента над един 1 милион деца са в нужда. Трябва да се вземат много бързи е, мерки да им е помогнем. Да им помогнем. Не трябва също така да забравяме, че след това идва етапа на възстановяване. Европейският съюз трябва да бъде там на място благодарение на помощта за развитието и трябва да се отпуснат специални средства за засегнатите зони. Господин Зорин. На 4 март беше първият удар е, поройни, пороите и силните ветрове, е, които се насочиха към Зимбабве, предвозикаха и е, наводнения в Малави. Опустошението е жестоко след този циклон. Разстроени са инфраструктури и хората в много райони зависят изцяло от международна помощ. 60% е, е, хиляди хора са пострадали, е, проблеми с холера, която взема жертви в Мозамбик, има и много изчезнали. Обединените нации предоставят 12 милиона евро в няколко транша на тези три страни като помощ. Ние е, задействахме и нашия механизъм, задействан бе и механизма за гражданска е, защита е, трябва да продължим да предоставяме помощ на засегните хора и да сме подготвими за бъдещи бедствия. Сътрудничеството е особено значение в такива случаи и взаимодействието. Това е бедствие. Това са бедствия, които могат да засегнат е, всеки. Това са глобални е, бедствия. Е, това е глобална заплаха. Така че трябва да положим усилия да е, опазим планетата. И е, това е повод да изкажа съчувствие на засегнатите. А сега спонтанните изказвания. Имам двама поискали думата. Господин Фария има думата първо. Благодаря, госпожо председател господин комисар. На първо място, естествено, моите съболезнования за загиналите вследствие на циклона Идай. Този циклон удари три държави, разруши домовете и реколтата на стотици хиляди хора. Сега населението е изправено пред медицинска катастрофа, освен това навсякъде има холера, малария, хиляди деца с под угрозата да бъдат експлоатирани и използвани. Реакцията на Европейския съюз дойде късно. 15 милиона, да, отпуснаха се. Сега има искане за допълване на тази помощ, аз мисля, че трябва да има нещо като план Маршал за Африка. И трябва да има екологични мерки, за да се гарантира, че подобни екологични явления ще бъдат изключения, а не правило. Необходимо е да имаме механизми, които да отговарят на целите. E Солидарно с жертвите в Мозамбик, Малави и Зимбабве, но нека не забравяме, че в тези страни има огромна корупция и корупцията е всъщност врага, с който трябва да воюваме, за да може мозамбикският народ да не, да не изпадне в още по-лошо състояние. Вла, властите не са не приеха помощта на Португалия и други страни. Нека не забравяме, че корупцията и безпардонността и са огромните проблеми в Мозамбик. Няма да помогнем на народа на Мозамбик, ако не се бориме срещу тези е, явления защото те също, освен е, природните бедствия, са пагубни за Мозамбик. Благодаря, господин комисар, имате думата. Е, отново благодаря за тази възможност. Благодаря на всички вас за изказванията ви и за е, вашата израза на съчувствие. Наистина не трябва да допускаме такива бедствия хората от е, тези три страни се нуждаят от нашата помощ и съм съгласен с колегата ми Фернандес и други, които предлагат е, да продължим да оказваме помощ на тези страни чрез помощта за развитие и да е, предоставим действително финансиране за възстановяване. Както казах, Европейския съюз е готов да продължи да помага на засегнатите от циклона чрез е, нашата е, система за хуманитарна помощ и е, гражданска защита и чрез средствата, инструментите за развитие. Защото бедствия ще продължат, наводнения, суши и така нататък в Африка и в други райони. Промените в климата са факт, това не са фалшиви новини. И е, повтарял съм го многократно, напълно съм съгласен с е, скъпия е, колега от Зелените и моя приятел Гередо Салом. Да, трябва да решаваме този проблем и аз се гордея, че ние в Европейския съюз даваме пример за това – може би, е, защото ние и, и, и сме най важния фактор в изпълнение на е, споразуменията от Париж. Е, но, скъпи колега, тотално не съгласен съм с вас че Европейския е, съюз е, не започна е, на време. Ние започнахме помощта в Мозамбик от самото начало. Елате в нашия център да видите кога а, а, започнахме помощите. Аз се гордея с този а, център за спешни случаи, защото мъга, мъга в който получихме а, сигнал, ние започнахме а, да помагаме. И Обединените нации всички са признали и учели а, стойността на нашата помощ за Мозамбик, Малави и Зимбабве. Благодаря ви за изказването, но фактите говорят сами за себе си. Благодаря много. Много ангажиран отговор дадахте, е, господин комисар. Сега от името на съвета. Госпожо председател, уважаеми депутати, господин комисар, благодаря за дебата по тази тема, която изисква спешни решения. Европейския съюз е в челото на мерките за възстановяване на страните и тези мерки ще продължат много по-дълго след края на нашето председателство. Когато нашия външен министр говори пред Комисията по външни работи, той обясни, че хуманитарната помощ и смягчаването на въздействията от екологичните катастрофи са приоритети за румънското председателство. В Южна Африка станахме свидетели на една мащабна катастрофа и тя ни напомни, че предстои много да бъде свършено. Имаме и много усилия в областта на развитието и сътрудничеството в тази част на африканския континент. Необходимо е да помогнем на засегнатите страни да се справят по-добре при подобни шокове и да бъдат готови за евентуални бъдещи бедствия и катастрофи. Вероятно можем да очакваме, че подобни екологични катастрофи ще стават все по-чести в бъдеще, затова би трябвало да работим заедно и да гарантираме, че е, щетите, които ще бъдат нанасени, въпреки всичко ще бъдат все по-малки. Благодаря още веднъж за вниманието. Е, Благодаря. Е, с това приключваме е, изявленията по тази тема. Сега ще минем към следващата точка от дневния ред, която е изявление на заместник председателя на комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност по отношението в Либия. Е, върховният представител е, все още не е тук. Господин Преда също не е в залата. И госпожа Валенсиано я няма. Е, малко съм затруднена, но виждам, че господин Танок от е, Екаре е тук, така че да му дам първо на него думата. В момента, когато двете страни в Либия сядат да обсъждат пътна карта към изборите, е, ние сме свидетели на е, нападение на генерал Кафтар. Е, британското правителство е предупредило, че всякаква атака срещу Триполи ще ще навреди на политически дипломатични решения, които се предлагат и ще увеличи насилието и хаоса. Е, премиера е, на подкрепеното от е, Обединените нации и правителство всъщност с действията си стимулира нова криза на миграция към Средиземно море. Много бежанци са принудени да се присъединяват към различни военни организации в Либия и тези предупреждения трябва да бъдат така пренебрегвани е, е, разговорите, е, които, на които посредничи от Обединените нации, са единствения мирен вариант. САЩ, Европейския съюз и Обединените нации трябва да действат в единодушие, да действат заедно и това е единствената здрава сила, която може да сложи край на хаоса в тази страна. Наистина, трябва да се обърне внимание на различните доклади и да се е, вземе под внимание, че съществува значителна политическа опозиция и е, е, това едва трудно ще, държавата трудно ще бъде обединена в дългосрочен план. Благодаря, господин Танък. Виждам, че върховната представителка влиза в залата. Наистина тази последна пленарна седмица всичко е доста напрегнато и обърнат, объркано. Е, плановете ни се променят непрекъснато. Мое лично също, но е, госпожа Могарини, ето вече имате думата за ситуацията в Либия. Президент, uh, госпожо председател. Неодавнашната ескалация в Либия започна точно тогава, когато имаше някаква възможност за установяване на мир. Либийската национална армия, водена от генерал Хафтър, върви към Триполи. И, но все още има възможност всеобщата конференция да отбележи ново начало за Либия. Ние следиме много отблизо ситуацията в Либия и нашия специален пратеник подготвя условията за национална конференция. Все, със всеки един измина ден виждаме, че има желание и очаквания от либийския народ, от либийските граждани да върват напред, да създадат единство и мир. Страната има един огромен потенциал сама по себе си да, да се развива, много ресурси, много потенциал като цяло. Преди няколко дни обаче, няколко дни преди да започне военната ескалация, аз бях с председателя на Африканския съюз, генералния секретар на ООН, на среща на върха, на която препотвърдихме желанието на международната общност да помогне на Либия да обърне страницата и да започне ново начало. Марша към Триполи е всъщност една нападка над мира. Това не е за пръв път обаче. Когато мира става възможен, то точно точно тогава има и е, силна съпротива срещу е, мира от някои фракции. Има много жертви, включително и е, сред гражданското население. Положението е блокирано и от гледна точка на развитието и поради това, че се използва въоръжение, което по принцип не би трябвало да присъства в Либия. Не може и никога не би могло да има военно решение на конфликта, защото това ще доведе само до допълнително а, загуби и а, на гражданското население. Само едно политическо решение на основа на преговорите е възможно. Национ... Европейското... Европейският съюз и международната общност е готова да търси заедно решение с местните власти, което обаче да бъде добро решение за населението. Европейския съюз подкрепя свършената и вършената в ежедневието работа на нашия специален пратеник. Обединените Съединените щати и Европейският съюз с работят по три е, неща. Отваряне на хуманитарни коридори, прекратяване на огъня и връщане към политически преговори, за да може либийците, е, либийските граждани да имат възможност да изградат заедно своето бъдеще. И Европейският съюз и Обединените нации и цялата международна общност подкрепя тези три е, оси на действие. Работиме с различните международни организации, включително и Върховния комисариат за завръщане и на мигранти. Преди няколко дни няколко хиляди мигранти се върнаха доброволно в страната. И аз също така приканваме всички онези, които имат възможност да торят това, да се намали напрежението над е, центровете. за да продължи връщането на доброволното връщане на мигранти по различните канали. Конфликта в Либия ескалира от военна гледна точка, но ескалирането на конфликта е и опасност и заплаха за живота на мигрант, включително и на мигрантите, които се връщат в Ливия. А нашата цел е, е да спесяваме животи, да, да затваряме колкото се може по-бързо центровете за задържане, така че е, решение, е, решенията и заключенията са едни, колкото се може по-бързо връщане на масата на преговорите, свикване на конференция за намиране на мирно решение – отваряне на хуманитарни коридори, спазване на хуманитарното международно право и още веднъж отваряне на хуманитарни коридори и организиране на национална конференция с участието на всички. И бих искала да се обърна и към либийските жени, които винаги са били в малко в сянка. Ние трябва заедно с Обединените нации да насърчаваме ролята и участието на жените в процеса на установяване на мир и на мирните преговори. В, в миналото може би е имало различни подходи към конфликта, но мисля, че днес всички осъзнаваме, че трябва да бъдем единни, за да не тръгне Либия по грешният път. Трябва да показваме нашето единство в политическият диалог и Още миналата седмица излезахме с единно становище и аз призовавам всички страни от региона да подкрепят диалога в Либия за да няма допълнителни причини за е, разделяне и разединение вътре в страната. Трябва е, да бъдем всички единни и да подкрепяме усилията на ООН е, всички да се съберат на масата на преговорите е, с цел намиране е, решение добро за всички. Сега от името на политическите групи господин Преда има думата за една минута. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител. По положението през последните седмици в Либия е ужасно и само преди няколко седмици имаше е, споразумение между е, президента Сарач и генерал Хафтар за организиране на общи избори, а няколко дни след това генерал е, Хафтар излезе от този формант и реши отново да е, върне страната към е, хаоса. Е, Ясно, ясни са връзките с Русия и подкрепата, на която той се радва извън страната, която е много по-голяма, отколкото подкрепата му вътре в страната. Е, права сте, че само мирна, мирно споразумение, мирно решение може да се основава на преговори. В никакъв случай не може да има военно решение. Благодаря за това, което казахте, госпожо председател. Госпожа Валенциано. Благодаря, госпожо председател. Трудно мога да кажа нещо повече от това, което каза върховния представител. Е, нейната позиция е единствената разумна позиция за Европейския съюз. Е, Вярно е, че загубихме доста време. Някои, дър... Някои държави членки им трябваше доста време, за да разберат, че подкрепяйки Хафтар, подкрепят нещо много опасно, защото Хафтар е превърженик на военни решения. Само мирни преговори в Либия ще дадат възможност да се започне възстановяването на една мирна на Либия без война. А Либия е толкова близо до нас, че ние трябва ние сме абсолютно, ние сме отговорни, ние трябва да бъдем единни, да запазиме единността си е, помежду си, за да говорим единно с е, Обединените нации, с е, Африканския съюз, с всички. Разбира се, не трябва да забравяме и положението на беженците, защото не, не, и нека не забравяме, че те ще станат отново една рискова група в близки, близките месеци. Благодаря от името на социалистите и демократите на Върховния представител. Сега господин Тано говори от името на ЕКАРЕ, а сега а, давам думата на госпожа Спинели за ГУЕ. Благодаря. Тъй като войната в Либия няма как да бъде решена чрез мирени мерки, аз призовавам върховния представител да направи необходимото за мигрантите, които са затворени в лагери на територията на страната. Много малко се прави за тяхната успешна и безопасна евакуация. Призовавам за връщането на действието на операция София, за да може да имаме по-добри операции по издирване и спасяване. Това е единствения начин да се помогне на тези хора, защото това, което се случва, в Средиземно море по никакъв начин не може да бъде определено като човешко. Необходимо е да се създадат хуманитарни коридори в зоните, в които има военни действия, за да може бежанците и онези, които са затворени, да преминат безопасно. Вече в Средземно море няма операции по спасяване и издирване. Европейския съюз предоставя на Либия технологии, които допринасят за изтезанията на хората, изнасилванията. Искам да разбера какво ще кажете вие по тези обвинения. От зелените, госпожа Лохбилер, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че е, Отдавна Европейския съюз подкрепя действията на Обединените нации. Въпреки това, процеса, мирния процес е неуспешен се още там. Не може една партия да е, спечели. Засилва се насилието. Е, това е, допълнително под, е, прави, подкопава стабилността в страната. Обединените нации не могат да вземат една или друга страна в този конфликт. Вместо това би трябвало да бъде ясно за тези конфликт, е, е, връждуващите страни, че само на маса на преговорите могат да намерят решение това а, за задържането на беженците там представлява допълнителна заплаха. Това е наистина позорно, защото а, крайбрежната охрана там, а, бреговата охрана там а, задържа хората, което води допълнителни за, а, насилие и случаи на насилие зло, с тях, над тях. А, сега в, а, при тази ескалация на насилието се прави всичко възможно а, да се спасява човек човешки живот в тези лагери. Благодаря от ЕФДД, господин Касталдо. Благодаря, колеги, госпожо председател. Войната в Либия е война, която се води чрез пълномощници. Египет, Русия, Съединените щати, всички имат интереси в страната. Френските заявления за господин Хафтар са малко е, опасни. Има и журналистически някои из, изявления, а, които а, са доста странни. А, особено във френската преса. Казват, те казват, че европейската политика е прекалено антихафтар. Макрон е голям лицемер, той се е, опитва да замести един диктатор с друг е, диктатор. Аз е, искам президента Макрон да дойде тук и да каже какво точно има предвид. Стига с това лицемерие. И рапорти. Господин Бургецио, за две минути благодаря, госпожо председател. Различни доклади, които виждаме, както и изявленията на господин Сарач, показват, че в Либия има страшно много мигранти и хиляди са готови да напуснат Либия и да потеглят към Европа. Проблема е голям. Не мисля, че онова, което ни каза заместник председателя, може да ни изпълни с надежда, що се отнася до решенията, към които се стреми Европейския съюз и неговите държави членки. А те са по-скоро с краткосрочен характер. Искаме Либия да не изпадне в пълен хаос в близко бъдеще. А що се отнася до конфликта между генерал Хафтар и е, военните, които защитават е, министър-председателя е, Сарач, нещата могат много бързо да се обърнат. Хафтар още не е влязал в центъра на Триполе. Някои от милициите, на които той разчита, в крайна сметка може и да се обърнат срещу него. Това, което се случва около Триполи, представлява гражданска война. Без съмнение, тази война се използва от много хора, които искат да отворят Италия за нови миграционни вълни. Необходимо е да подчертаем дебело и още веднъж, че случващото се е много важно за Италия. Съответно, Италия трябва да играе ключова роля в процеса на възстановяване на равновесието. Трябва да се гарантира, че в Либия все пак има някакъв ред. Това е изключително важно за нашия континент. Да не забравяме, че на територията на страната има и джихадисти. Италия остави своето посолство отворено. Тя разговаря и с двете връждуващи страни. Тя е готова да играе много важна роля, много по-съществено от това, което прави Европейския съюз в своята цялост. Благодаря. Господин Епитидеус е, от необвързаните е за една минута. Благодаря, господин председател. Положението през последните дни в Либия показва, че Европейският съюз води абсолютно погрешна външна политика. През 2011 година, заедно с Съединените щати, бе изгонен Кадафи и вместо да се направи нещо на страната, тя беше оставена в ръцете на а, ислямска държава. И страната е разсип, бе разсипана в, продълж... разсипана в продължение на 5 години. А, сега а, от а, отрядите на, генерал, на генерал Хафтар а, успяха да заемат а, и териториите, които а, бяха окупирани от а, Даеш. В момента те владеят петролните полета и източници. И това ще доведе само до увеличаване на бежанците в Европейския съюз. Ще помоля е, изказващите се представители на политическите групи да, се, да спазят времето, защото е, доста е, пресрочваме. Господин Брок има за НП. Е, госпожо председател, госпожо е, заместник е, председател, скъпи колеги, в тези времена всъщност от края на Кадафи нямаме е, стратегия. Много усилия полагахме, много опити правихме, но е, разбира се, всички за това имаме известна вина, е, но нищо не постигнахме. Виждаме, че една страна е разделена на две области. Едната в ръцете на правителство, другата на бунтовниците. Исторически това е, е обяснимо, има исторически основания за това, но е, може би колегите в края на залата е по-добре да е, запазят тишина. Е, Хубаво е европейските страни да имат различни, да им поддържат контакти с двете страни, за да можем да ги накараме да преговарят. Защото, когато става дума за мигрантите, там също има междуцарствие. Те са нито под контрол на Триполи, нито на вражеската групировка. И какво правим? Вместо да се превръщаме в спасители на хората, всъщност ние не правим нищо и те остават в ръцете на търговците, на, на, на тези, които контрабандират хора през граници. Госпожа Яла Сендър, благодаря господин председател. За, за, за съжаление, още веднъж в Либия има военен конфликт, има е, убити, Слуша, господин Брок и другите. Да, ако мислиме малко повече за Либия и за гражданите на Либия, а по-малко за това, че това е, е е, интересна за нас страна, то може би ще свършиме доста по-добра работа и ще, и, ще, и ще намериме възможност да постигнем някакво мирно решение, някакво е, спокойствие. В противен случай всичко ще бъде, ще бъде много негативно за Либия, е, за иммигрантите, които и мисля, че в навечерието на е, европейските избори трябва да имаме един по-разумен дебат и да бъдем единни зад нашия върховен представител и Обединените нации. Нека оставиме е, избирателните възгледи и интереси на страни, а да се грижи малко повече за либийците. Е- да кажа на ЕКРЕ, че аз, ако малко се обърка реда, ще всъщност давам думата на кандидати за изказване по начин, по който вие сте, списъка, в който вие сте предложили. Сега, госпожа Фотига. Кризата в Либия се задълбочава бързо и можем да станем свидетели на още една война чрез посредници. Призовавам за незабавното прекратяване на враждебните действия. Призовавам страните да се върнат на масата за преговори. Призовавам и за прекратяване на агресията от страна на Хафтар. Ако Триполи падне, може да се наложи да трябва да се справим с още една миграционна вълна и то много голяма. Ние подкрепяме мирния процес под егидата на ООН. Подкрепяме и усилията на специалните пратеници на ООН, както и вашите усилия, госпожо Върховен представител и заместник председател на комисията. Благодаря. Сега господин Лебретон за две минути има думата. Благодаря, госпожо председател. Войната на Маришал Хафтар, силният човек в Либия, е тръгнала към Триполи. националното правителство, признато от ООН, е се е, се опитва да отстоява, но губи много хора. Този конфликт може да има много страшни последици за региона и Европа. Правилно е, че Обединеното Европейският съюз иска мирно решение. Колкото до е, съвета по сигурност, там Съединените щати и, и Русия се противопоставят. противопоставят. Едните искат двете страни да прекратат военните действия, другите искат Хафтар да спре. Всъщност ние всички сме заложници на борбата срещу тези две големи сили. Но от друга страна Франция също подкрепя Хафтар, а пък Италия се противопоставя на това. Аз на, наистина съжалявам, че Франция не е на висотата, защото тя дестабилизира Либия през 2011 година поради приумиците на президента Саркози да е, махне. Е, Кадафи но до тук нататък трябва да бъдем единни, защото офензивата на Хафтар ще доведе до нова вълна иммигранти към Италия. Вече 6000 души са на брега и практически са тръгнали за Италия. Според е, преценката на италианското правителство около 800 хиляди мигранти ще нахлуят в Европа. Нека да помогнем на италианските власти, които успяха да намърят тази бройка и да бъдем единни. Господин Салафранк. Благодаря, госпожо председател, госпожо е, върховен представител. В Ливия има голяма нестабилност и това доведе до, до ситуация, която е извън контрола и милициите на генерал Хафтар се опитват да поемат контрол на страната. Тази офанзива на е, Марешала доведе до още по-голяма нестабилност. Какво може да направи Европейският съюз? Първо да се опита да запази спокойствие и да е, да, да, да, да насърчава края на конфликта, като същевременно продължи да се поддържа ембаргото над оръжието и същевременно трябва да подкрепяме всички усилия за стабилността, реда, правовата държава чрез диалог между различните е, фракции и страни в Либия. Разбираме, че всички тези усилия са много трудни не само за страната, но те са важни и за страната, и за региона, и за Европейския съюз. И както казаха колегите, Европейския съюз трябва да бъде единен и да се обедини зад върховния представител. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Фликенштайн, една минута. Скъпи колеги, разбира се, ние сме за това, което подкрепяме е, върховния представител, за това, което каза, именно, че военната опция е, не е, е вариант, който заслужава вниманието ни. Трябва да се тласкат връждуващи се към политически диалог и по този начин да участваме в мирния процес. Трябва да има политическо решение, по това няма съмнение. Но можем да водим сериозно този дебат, ако ние е, ясно съзнаваме какъв е нашия дълг, а именно активно да допринасяме за подобряване положението в Либия. Защото е, от част от вината е, носим и ние за положението в тази страна, да се свалят диктатори без да се мисли за последствията и какво ще стане с тази страна в бъдеще е безотговорно и е, по такъв начин така наречения Запад не трябва да действа вече. Но господин Епидидеус, не Европейския съюз предизвика това. Отделни държави членки го направиха и други е, всъщност забъркаха тази каша и е, е,